Bueno, vamos a empezar porque. Нека да започнем. Tenemos el gran placer de acoger hoy en el seno de nuestro. Трябва да започнем, защото ни предстои доста работа. е председателя на съвета на ООН по правата на човека Йоахим Рюкер. Не съм сигурна дали правилно произнасям името му, каза председателката. Срещнахме се с посланника в Женева и го поканихме на заседание на комисията, когато, беше, когато е в Брюксел. Неговата роля е много важна, както със сигурност знаете. Съветът на не по правата на човека е важен инструмент. Е, той има пълна и цялостна представа за ситуацията с правата на човека по света. Благодарна съм му за това, че прие нашата покана. Обедена съм, че заедно ще успеем заедно да анализираме перспективата пред правата на човека по света. Веднага му давам думата. Благодаря ви, госпожо председател госпожи и господа членове на подкомисията. За мен е чест и удоволствие, че съм тук. Благодаря на вашата подкомисия за това, че ме покани след много плодотворната среща с вашата делегация, когато госпожа Валенсиано и господин Джип присъстваха на 28-то заседание на съвета по правата на човека през март в Женева. Много приветствах и присъствието на върховния представител госпожа Могерини на среща на високо ниво през март. Очевидно, това беше сигнал, че Европейския съюз много държи да подкрепя ясна многостранна система по правата на човека. Европейският парламент е най-голямата транснационална демократично избрана организация в света. Вашето сътрудничество със съвет по правата на човека чрез участието на делегациите в нашите сесии би трябвало, не може да не бъде приветствано. Разглеждам и посещението си в контекста на засилване на по-нататъчното ни сътрудничество между нас и съвета по правата на човека. Преди да ви кажа няколко думи за 29-та сесия, бих искал да направя някои общи коментари. През 2006 година беше създаден съвета по правата на човека, за да се насърчава всеобщото зачитане на правата на човека и основните свободи за всички е, по справедлив и равнопоставен начин, както и подкомисията по правата на човека. Съвета по правата на човека има за цел да се бори срещу нарушенията на правата на човека в цял свят, в това число грубите системни нарушения максимално бързо и да формулира съответните препоръки. Както знаете, съветът по правата на човека беше част от реформите по повод на новото хилядолетие. То е част от стълба за сигурност. Тук следва да го разглеждаме в контекста на другия стълб устойчивост и развитие. През 2005 година бяха формулирани целите за химодолетието за развитие и с стълба правата на човека съветът по правата на човека изигра важна роля. Както знаете, ние имаме някои специфични характеристики, на които ще се спра след малко. Аз мисля, че дейността и решенията на съвета и имат въздействие на място и хвърлят светлина върху нарушенията на правата на човека в случаи, които биха останали неразкрити. Това е уникална платформа за информиране по различни въпроси, в това число системни и груби нарушения на правата на човека. Аз мисля, че неодавнашната ни сесия е доказателство че това действително се случва. Сега да се върна на 29-та сесия, която току-що приключи. Преди две седмици една от най-важните теми в дневния ред по искане на, обеди... на Европейския съюз беше дискусия по правата на човека на мигрантите. Проведахме засилен интерактивен диалог – по правата на човека на мигрантите. В диалогът участваше и Върховния комисар по правата на човека и други съответни заинтересовани лица и ръководители на международни организации. Факта, че се проведе този дебат, говори за това, че съвета по правата на човека иска да даде своя отговор на кризите и на глобални проблеми с правата на човека. Миграцията беше разгледана от различни гледни точки, но правата на човека взеха централно място. Много държави отчетаха, че тази криза може да се разреши само чрез един цялостен подход, като се обърна внимание на първопричините. Но много често виждаме нарушения на правата на човека, сред тях политическа и економическа нестабилност, уязвимост, конфликт, крайна бедност и промяна в климата, Европейския съюз винаги е, е проявявал активна лидерска роля в този дебат, като е призовавал всички страни да проявят обща отговорност. Това са страните по происход, транзитни страни и страните крайна цел. Съветът прие две резолюции. Едната е защита на човешките права на мигрантите и нова инициатива, която се съсредоточава върху непридружените деца и юноши. Друга инициатива е правата на човека на мисиоманите руинги и други младсинства в Мянмар. Резолюцията натовари Върховния комисар да даде отчет по нарушенията на правата на човека, особено трафика и насилствената миграция срещу етнически, религиозни и езикови малцинства. Нарушенията на правата на човека в Мянмар са сложни и многостранни и не засягат само едно малцинство. Ситуацията се влушава, така както каза специалния докладчик в доклада си. Има много сериозни случаи на наказателни операции. Дори срещу самия специален докладчик. Аз ще се спра на тези наказателни операции след малко. Резолюцията по инициатива на Европейския съюз с холистичния си подход към правата на човек в Мянмар е важен принос към това въпроса да остане в дневния ред на съвета. И слушахме Върховния комисар по правата на човека, който каза, че държавите дължат на своите народи справедливост, равенство и достоинство при върховенство на закона и посочи сериозната тревога по повод отстъпление от ценностите на правата на човека в различен свят. Много от тези въпроси бяха повдигнати по време на трите седмици на 29-та сесия. През април проведахме специална сесия по Боко Харам и успяхме най-сетне да приемем с консенсус декларация, в която се споменава отговорността на държавата в борбата срещу тероризма. Когато говорим за тероризма на фона на отвратителните престъпления, извършвани от терористи в цял свят, проведахме е, диалог с Бен е, Емерсън е, за относно защита на правата на човека в борбата срещу туризма. Проведахме дискусия по ефекта на туризма върху правата на човека и слушахме пълна информация по нарушенията на правата на човека от страна на Боко Харам. Изказалите се не само осъдиха престъпленията, извършени от тази група срещу цивилни лица, по-конкретно жени и деца, но също така призоваха правителствата да положат максимални усилия да се насърчат, да се насърчи спазването на правата на човека и основните свободи. Ние слушахме общо 21 специалисти по теми свързани с екзекуции, расова дискриминация, крайна бедност и свобода на изразяването. Също така приехме 14 доклада на работни групи по, по общият и всеобщият периодичен преглед, това число докладите за прегледа на Испания и е, Швеция. Защо е толкова важен този преглед? Генералният секретар беше казал, че този преглед може да насърчава защита на правата на човека в, тай, в най-тъмните е, краища на, краища на света. Всъщност основната цел на този преглед е да хвърли светлина върху недостатъците в областта на правата на човека в е, страните, в които се провежда такъв форум. Е, такъв е, преглед се провежда 4 години и половина. Анализира се задълбочено ситуацията с правата на човека. Този преглед е, сега е към края на втория цикъл. Е, всъщност се радва на приноса на всички държави членки. То е и той съдържа и критериите, спрямо които да измерваме напредъка. Това е. Знаете, че в областта на правата на човека винаги е трудно да се измери напредъка в областта на правата на човека в различните му области, в различните конвенции. И тук можем да направим сравнение между препоръките, отправени в първия цикъл и втория цикъл и да се види къде има недостатъци на решени въпроси. Ще ви дам един пример. Фиджи. Според посланникът е имало сериозна разлика между първия и втория цикъл. Фиджи участваше много активно в Женева и конкретен резултат от техния ангажимент е, че премахването на смъртното наказание от страна на Фиджи има и други примери за успех. Разбира се, особено важно при този всеобщ преглед е препоръките, които се формулират и понякога препоръките са многобройни истинското предизвикателство е препоръките да се спазват. Е, разработени са инструменти за наблюдение на изпълнението. Това е въпрос, който трябва да се анализира преди да влезем в третия цикъл. Сега да се върна на съвета. По време на последната сесия ние приехме 25 резолюция и едно изявление на председателят. Четири мандата бяха продължени и два нови мандата бяха приети. Назначихме нов независим експерт по правата на човека от лица албиноси. За да целта е да се премахнат ужасяващите престъпления срещу тези лица. Назначихме специален докладчик по правото на личен живот с мандат да се анализира и следи правото на лична неприкосновеност в цял свят, като се е, дават е, и е, насоки. Искам да посоча, че повечето от текстовете бяха прияти с консенсус, независимо от трудните и продължителни преговори. Мисля, че трябва да се стремим в максимална степен към консенсус – което не изключва, разбира се, дискусията, но поляризацията и антагонизмът е нещо, което не помага. Има нужда от единство и работа в дух на сътрудничество. Аз бих нарекал това духът на Женева. И ако приемем 75% от резолюциите с консенсус, ще сме постигнали добър резултат. Що се отнася до тематичните въпроси, правата на жените и насилие основано на пола бяха много важни теми. Проведахме три дискусии по правата на жените от различни гледни точки, в това число правото на образование за всяко момиче, жените в економи... процеса на економическо и политическо взимане на решение и домашно насилие. Приехме важна резолюция за ускоряване на усилията за премахване на всички форми на насилие срещу жените с особен акцент върху домашното насилие. Приехме резолюцията за дискриминация срещу жените, въпреки че резолюциите е, говорят е, категорично за правата на жените. Те бяха прияти с е, консенсус. Разбира се, има и опозиция и съпротива. И консенсусът не винаги се постига лесно. Европейският съюз, разбира се, е непоколебим защитник на правата на жените в Европа и цял свят. Що се отнася до ситуацията в конкретните страни, следва да отбележим консенсусът по резолюцията в Южен Судан. Известно време изглеждаше, че няма да успеем да постигнем консенсус и че ще се наложи гласуване. В крайна сметка постигнахме консенсус – и резолюцията беше приета. Там се призовава за анкетна комисия, за да се подобри ситуацията с правата на човека, отчетността и помирението. Службата на Върховния комисар беше натоварена с цялостно разследване на обвинения за сериозни нарушения на правата на човека в Южен Судан и свързаните с тях нарушения, за да бъде привлечено правителството на Южен Судан да подкрепи усилията за отчетност и помирение. Резолюцията натоварва и Върховният комисар да оцени ефективността на стъпките предприяти от правителството на Южен Судан. След това е, Върховният комисариат ще препоръча съответни и уместни е, дейности, които да бъдат обсъдени от съвета по правата на човека, в това число техническа помощ. Няколко думи за техническата помощ като важен аспект на нашата дейност. Много често в съвета водим дискусия дали ситуацията в дадена среда да, дадена страна дали да бъде обсъдена по е, шеста точка или десета точка, по която говорим за техническо взаимодействие с определени страни. Един от въпросите, които обсъдихме, по време на съвета, на допълнителните срещи, е критерият, по който решаваме дали да приемем изявление по точка четвърта или десета. И този критерий е политическо желание. Ако има политическа воля и желание, тогава може да се приеме резолюция по точка 10, в противен случай по четвърта точка. Приехме резолюции за Сирия, там се подчертава необходимостта от отчетности, хуманитарен достъп, докато продължава конфликта. Съвета по правата на човека ще продължи да обръща нужното внимание на нарушението на правата на човека и злоупотребите. И знаете, че базата данни, която изгражда нашата анкетна комисия е много пълна. Там са включени имената на предполагаемите извършители, за да можем един ден да им търсим сметка. Мисля, че това често е основата и за дискусия в други форуми, в това число и съвета за сигурност. По-нататък ситуацията в Украина особено беше включена за съжаление тази инициатива не срещна консенсусно одобрение. Резолюцията беше прията с мнозинство и тя призова Върховния комисар да представи устно на съвета по правата на човека на последващи сесии констатациите от периодичните доклади на Върховния комисариат по ситуацията с правата на човека в Украина. Може би в този контекст би трябвало да спомена, и че започнахме още един формат за взаимодействието между Върховния комисар и съвета. Не само по време на редовните сесии през март, септември, юни. Ще започнем и един неформален формат, при който Върховния комисар ще ни представи актуална информация в е, Женева. Мисля, че това е, ще ни даде възможност да реагираме в по-голяма степен на ситуацията. Не е необходимо да изчакваме редовна сесия. По Беларус съветът поднови мандата на специалния докладчик и поиска доклад пред съвета на 32-та сесия и на Общото събрание е, на 71-та сесия по ситуацията с правата на човека в Белорус. Сигурно сте прочели анкетната комисия за газа представи своя доклад. Е, тази анкетна комисия беше провела събеседвания с широк спектър от свидетели и жертви в Израел и окупираната палестинска територия. В доклада се говори за извършването на военни престъпления от Израел и Палестина и от техните въоръжени групи и представи стъпки, които да се предприемат. Беше прията резолюция по този въпрос и там се призовава Върховния комисар да представи доклад за изпълнението на препоръките на анкетната комисия на 31-та сесия на съвета по правата на човека през март 2016 година. Анкетната комисия за Еритрея представи а, своят а, пространен доклад, а, който възлиза на 500 страници. Там са описани нарушения, чието мащаб е почти безпредседентен, цитирам може би те могат да бъдат квалифицирани като престъпления срещу човечеството. Приехме резолюции по този въпрос и призовахме да се продължи мандата на анкетната комисия. Сега няколко думи за ролята на гражданското общество. Аз споменах този въпрос, когато беше създаден съвета по правата на човека. Аз вече говорих е, за всеобщия периодичен преглед. Другата много важна характеристика, според мен и според е, всички наблюдатели, е ролята на гражданското общество. Гражданското общество в е, съвета не е нещо допълнително и привнесено за нас. Това е основна функция. Ние не можем да изпълняваме своите обязаности като съвет, ако гражданското общество не участва активно. Гражданското общество не само представя своите становища пред съвета, то е нещо като огледало на място. Местните и регионални НПО-та играят много важна при формули... много, са много важни при формулирането на нашите препоръки и при изпълнението на тези препоръки. И ние даваме възможност на гражданското общество да представи своите становища. Има една тревожна тенденция, тази възможност, е, тревожна тенденция, при която възможността на неправителствените организации да участват е, се ограничава понякога. Не им е лесно да дойдат до Женева и като председател аз е, следя много внимателно всички случаи на дейности, насочени срещу НПО. Ние непрекъснато се стараем да постигаме консенсус в съвета. Всички ние разбираме, че гражданското общество е част от нашата дейност, а не е, второстепенен аспект. Разбира се, това е нашата отговорност, но за моето председателство е много важно възможности за гражданското общество да не се ограничават. По отношение на бъдещето, ако искаме резолюциите по правата на човека да останат актуални е, и да значението им да не се е, ограничават до залата на Общото събрание, ние трябва да се занимаем с въздействието на свършната работа, а не само резултатът. Аз е, ние сме разработили календар, график, е, който отразява три основни приоритета, свързани с функционалния и социален аспект на съвет по правата на човека. На първо място казах, трябва да подобрим взаимоотношенията между Нью Йорк и Женева, институционалните взаимоотношения. Също така е, не можем да не включим и въпроса за финансирането. Стълбът права на човека на ОНЕ получава само 3% от е, редовния бюджет на ОНЕ. В е, сравнението със сигурността, е, развитието и благоденствието не е в полза на правата на човека. Е, финансирането е проблем е, с оглед на всички дейности, които искаме да реализираме. Вторият приоритет е ефективността на съвет по правата на човека, защото в известен смисъл ние ставаме жертва на собствения си успех процентът на, на, на разрастване на инициативите, специални комисии, специални докладчици. Тук растежът е експоненциален. Стотици вебсайтове, така че трябва да предприемем нещо по ефективността, не само заради самата ефективност, а, за да можем да си вършим работата по-добре. Всъщност за това става дума. Аз мисля, че успяхме да постигнем известен напредък а, през първите месеци по взаимоотношенията между Нью Йорк и Женева. Няма да се спирам обстойно, но имаше напредък. Приехме също така и изявлението на председателя за ефективността на 29-я съвет имаше сесия, на която очертахме основните важни елементи – и сега за следващите 6 месеца на председателството вниманието ще бъде насочено към изпълнението и ефективността на място. А, мисля, че също и особено в контекста на всеобщия периодичен преглед и наближаващия трети цикъл. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за тази възможност да представя последните тенденции. Благодаря много. Благодаря ви за този всеобхватен преглед, който направихте пред нас. Сигурно колегите имат въпроси. Давам думата на госпожа Лок Бюлер. Благодаря ви. Ще говоря на немски язик този път. Надявам се, че ще бъде по-бързо. Благодаря ви за направеното изложение и за представянето на работата на съвета по правата на човека. Интересно беше да чуем за новите ви инициативи. Всеобщия периодичен преглед е нещо много интересно, за да се види какви промени са настъпили резолюциите, които се вземат, приемат в различните парламенти и национално ниво, често обръщат внимание за определени държави, например Саудитска Арабия. И така можем да следим какво се случва. Вие говорихте за резолюциите, които бяха прияти на последното заседание проблемите на рохингите в Мянмар будят сериозно безпокойство. Има също резолюция за правата на ромите. Не разполагам с много информация по този въпрос. Може би ще кажете нещо повече. Също за правата на мигрантите. През есента, заедно с Комисията по външни работи в Европейския парламент, ще се проведе голямо изслушване по тази тема. Ние не можем да защитаваме достатъчно нашите ценности, когато виждаме какво се случва по границите ни. В очакване на следващото заседание можем да помислим за включването на въпроса за Камбоджа. Друг проблем е ситуацията в Северна Корея и нарушенията на правата на човека там, както и престъпленията срещу човечеството. Не знае как вървят нещата в това отношение. И в заключение, като регионална институция, ние също обръщаме внимание на това, което се случва в други региони. Латинска, Латинска Америка, например, те са постигнали доста напредък в изграждането на институции. Искаме да установим по-задълбочени контакти също и с АСИАН, въпреки че тяхната институционална структура все още не е достатъчно развита. И на последно място за финансирането. Европейския съюз внася 4 милиона евро. Няма промени през последните години. Ние не финансираме самият съвет. Може да ни предоставите повече информация за това какви са потребностите ви. Предстои изготвяне, публикуването на доклад по собствена инициатива относно връзките между Европейския парламент и ООН. Не знае какво е вашето мнение за подобен доклад. Председателят. Господин Хенкел има думата. Да. Господин Ръка. Аз работих по въпросите на правата на човека преди вие бяхте политика, сега сме се разменили ролите. Имам два въпроса. От една година съм тук и съм малко шокиран от някои от от е, елементите на дейностите, свързани с правата на човека в Европейския парламент. Искам да споделя няколко неща с вас. Не знам дали вие имате същото впечатление. Първо, непрекъснато се разширява дефинирането на права на човека. Има хора в е, Европейския парламент и в тази група, които обръщат внимание повече на идеологическите си идеи, отколкото на правата на човека. Например, за дебата за абортите, който е основателен, или по екологични въпроси, които също са основателни, но не считам, че непременно трябва да са включени точно в тази група. Или доста драматичен пример – установих в доклада по правата на човека за 2013 година, че някои хора са включили искането да се включи и въпроса за налагането на данък върху финансовите транзакции в този доклад. Според мен това е скандално, но се случва. Въпросът ми е дали споделите моето безпокойство, че непрекъснато се разширява дефиницията за правата на човека, което в крайна сметка вреди на първоначалната цел за защита на правата на човека. На второ място нещо, което наблюдавам вече от години, в 55 от 57-те мусулмански държави правата на човека се нарушават под една или друга форма. Особено срещу жените и момичетата. И въпросът ми е дали в вашата позиция ви обръщате внимание на тези очевидни трайни проблеми с правата на човека, които са свързани с ислямската вяра. Госпожа Вержия има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от тези, които държат много на неделимостта на правата. Може би това, че някои го считат за разширяване на дефинирането на права на човека, но има и декларация за правата на човека и там се говори за неделимостта на правата. И необходимо е всички права да се развиват в еднаква степен. Аз приветствам факта, че последното заседание на Комисията правата на човека се посвети в голяма степен на социалните и политически права. Не зная дали сте се занимавали с този въпрос, но бихте ли се спрели, ако не сте говорили по него, относно правото на прехрана и на жилище и резолюцията за това правото на жилище, основно право, което е свързано с правото на развитие и е свързано с развитието и правата на човека. Това е въпрос, свързан с миграцията. Тази комисия ми възложи изготвянето на доклад по въпроса на миграцията и правата на човека в държавите от Южна Европа. Това е тема, която следя с огромен интерес. Малко съм обезпокоена от разделенето между държави на происход, на транзит и на дестинация и приемащи държави, като се има предвид, че потоците са доста по-плавни. Във вашата резолюция за правата на мигрантите, които се намират в транзит. Не видях нещо по въпроса. Държавите на транзита са държави, чието положение не е ясно. Някои страни на север все повече се превръщат в транзитни държави. Аз съм от унези също, които се интересуват от състоянието с правата на човека в Африканския рог, в Судан и Еритрея. Специалният докладчик за Еритрея е бил подложен на заплахи, доколкото разбирам, дори по време на заседанието на съвета по правата на човека. Как вървят нещата по отношение на Еритрея, как можем да работим заедно по този въпрос. За Судан това според мен трябва да бъде следващата тема, с която ще се занимаете и бихте ли казали какво възнамерявате да направите. Благодаря, господин Башир. Най-напред искам да се извиня, че закъснях малко. А, господин Рекер, Искам да ви благодаря за това, че дойдохте, за да се изкажете пред нас малко след приключване на редовната сесия на съвета по правата на човека на ОНЕ. Искам да поставя въпроса за лицата, които нямат държава. Това е тема, която ме вълнува особено и имам няколко конкретни въпроса. През ноември миналата година беше лансиран глобален план за действие за намаляване на лицата, които нямат своя държава през следващите 10 години. Но без политическа воля на националните фактори, на многонационалните организации, тази цела, цел ми се струва твърде оптимистична. Какви конкретни мерки бихте препоръчали които Европейския съюз би могъл да предприеме за разрешаването на този проблем за лицата без държава в развиващите се страни. Ще поставите ли този въпрос на дневния ред на съвета по правата на човека? На второ място, въпрос за общността Бихари. Те са от Индия, и е, живеят в много тежко състояние вече от е, десетилетия в Бангладеша. Официално техният статут уж е разрешен, тъй като имат възможност е, да получат гражданство в Бангладеш, но продължават да съществуват доста проблеми. Беше ми казано, че има повече хора в тежко положение сред тази категория хора, отколкото сред рухинките. Дали е необходимо да се направи нещо повече в Бангладеш или пък трябва просто да бъдат приложени на практика приятите вече закони. Госпожа Вебер има думата. Благодаря ви за направената презентация. Аз лично не съм голям фен на съвета по правата на човека на ООН. И моето отношение е свързано с произхода на тази институция, начина по който беше създаден този съвет и неговия състав лично аз имам сериозни затруднения да приема, че държави, които са известни с това, че нарушават правата на човека, участват в работата на съвета и правят оценка на състоянието на правата на човека в други държави. И моят въпрос в това отношение към вас е следния. Бихте ли предвидели някакъв механизъм, да речем, за това, кои държави да бъдат приемани в съвета по правата на човека? но искам също накратко да реагирам на караното от колегата преди мен. Аз преподавах права на човека в университет и винаги съм казвала на моите студенти, че неделимостта на правата на човека е равна на всеобщия характер на правата на човека. Дали ви харесва или не, някои от тези а, права трябва да ги приемате, не само гражданските, социални права, но също економическите, културните права и прочие. Въпроса за абортите не мога да разбера, когато особено става дума за живота на майките, когато става дума за насилие, проявено срещу жените, как подобни проблеми не могат да се разглеждат в сегната на запазване на достоинството на жените. Госпожа Андерсън. Искам също да ви благодаря. Аз искам да се извиня за малкото закъснение. Аз съм председател на делегацията за връзки с Палестина. На една от последната ни среща ние се запознахме с доклада от 24 юни за нападението а, срещу газа. Аз приветствам усилията по изготвянето на доклада и за извършване на разследване, но съм малко разочарована за това, че някои е, аспекти не са достатъчно е, засегнати. 3500 е, души загинаха. Аз съм против нападения, независимо от къде идват, но трябва да се прави разграничение между тези нападения и въпреки, че споде, споменавате, че има някакъв вече модел, за на нападения от израелска страна в жилищни квартали, което води до унищожаването на цели семейства. Докато в Израел няма подобни случаи след нападение от палестинска страна. Надеждата, че международната общност ще действа по-решително не се състоя и се проявява повече снисхождение към онези, които извършват нарушение на международното право. Аз считам, че някои от въпросите са малко размити. Например, онова, което беше признато за военно престъпление – вие говорихте, че ще се изготви през март 2016 на нов доклад на, на Върховния а, комисар, свързан с а, констатациите. И искам да запитам как се изготвя този доклад. Госпожа Алкен. Аз съм заместник председател на делегацията за връзки с Палестина. Няма да повтарям това, което каза председателя на тази делегация. Ние бяхме изненадани, че се разглежда въпроса за нападението от двете страни като пропорционален. Има множество примери за ограничаване на дейността на някои НПО. Например, в Камбоджа видяхме какво става, където има блокиране на дейността на НПО чрез въвеждането на цел закон и това предизвика протести в международната общност. Единствената демократична държава в Израел, в е, Близкия изток Израел, сега лансира проекто закон, което превръща някои национални организации за национални израелски организации. Ако те получават подкрепа, трябва да се регистрират като чуждестранни агенти. Тоест, те едва ли не се считат за престъпници. Един от представителите в Кнесета на управляващата партия дори предлага да носят някакви отличителни знаци, които да показват, че те принадлежат към подобни организации. Това ви напомня за нещо, предполагам. И въпреки това Израел се счита за демократична държава. Ние трябва да сме много категорични. Надявам се, че ще продължите вашата дейност. Но какво ще направите по отношение на тези организации? бет например, и други. Thank you very much, uh, Mrs. Post. Госпожа Пост има думата. Благодаря. Искам да подчертая казаното от колегата Вебер във връзка с правата на жените спрямо собственото им тяло. Как това да не е човешко право? 2015 година е и е крайно време да се замислим малко повече по този въпрос в нашите съвременни общества. Искам да разбера какво смятате относно тази резолюция за ромите, която спомена госпожа Локбиле. Следващ въпрос. Говорим за престъпления, говорим за неравностойно положение, за ужасни неща, които се случват по света. Какво правим обаче като превентивна дейност? 3% от многогодишната финансова рамка отиват за човешки права. Много малко пари са това. Мисля, че трябва да работим по-активно, за да заложим на превенцията по отношение на нарушаването на човешките права. Ние като политици трябва да го направим, за да защитим и мъжете, и жените, които са в неравностойно положение или на улицата. Искам да разбера малко повече за превенцията. Creo que nadie más ha pedido la palabra. Eh. Мисля, че това беше последния оратор. Ще дам думата на посланика. Много въпроси бяха зададени. Yeah. Tack е, Благодаря, казва оратора на шведски, немски и френски. Ще говоря на английски все пак. По въпросите на госпожа Барбара Лохбилер – и по вашия въпрос относно ромите, естествено. През юни нямахме резолюция за ромите, но имахме интерактивен дебат с специалния докладчик относно правата на малцинствата. Видяхме презентация на едно неотдавнашно проучване за положението на ромите. Там се говореше и за антициганизма от гледна точка на терминологията и по същество това е много важна тема. Говорихме по този въпрос, нямаше резолюция, но се обърна внимание на проблема. По отношение на Камбоджа. На 28-та сесия през март номинирахме специален докладчик относно Камбоджа и човешките права в тази страна. Ще има доклад съвсем скоро, що се отнася до Северна Корея. Мисля, че това представлява нещо като демонстрация на това как може да се сътрудничи между съвета по човешки права и е, съвета за сигурност. Знаете, че получихме едни много отрезвяващи резултати относно човешките права в Северна Корея. Има много сериозни нарушения на човешките права в тази страна. Доклада беше обсъден в нашия съвет и след това беше прехвърлен в съвета за сигурност. Там се говореше естествено за аспектите свързани с мира и сигурността, но те са свързани с човешките права. Там беше обсъдена и възможността да се сезира Международния наказателен съд. Това показва как проработва отчетността не можем само да записваме нарушенията на човешките права. В крайна сметка някой трябва да поеме отговорност, когато е възможно, естествено. По отношение на Северна Корея и процедурата, тя беше добра. Съвета за сигурност ще ще продължи да се занимава с този въпрос. Освен това, нашия специален представител е открил служба в Сеул, за да следи какво се случва на север. На сесията през март представителя дойде, за да каже какво се случва. Дойде и представител на корейската страна не бяхме убедени. Аз също не бях убеден, че няма проблеми в тази страна. Опитваме се да решим проблема. По отношение на работата с а, други региони, изключително важна тема, едно от първите неща, което прави председателя на съвета по човешки права е да отиде в Страсбург и да се обърне към съвета на Европа. Миналата седмица аз бях тук пък с представители на ОАС. Разгледахме механизма за човешки права. Бих искал да се обърна и към АДИС. Идеята за регионални подходи по отношение на човешките права идеята за съвместни послания относно това, което трябва да се направи, мисля, че е, това са много добри идеи. По отношение на връзките между ООН и ЕС, тук няма какво да препоръчам на този етап. Мисля, че субсидиарността е важна и трябва да се допъваме взаимно, а не да се конкурираме. Това е изключително важно. Съществено е, освен това, че Европейския съюз се споменава в съответната глава на, на, на хартата и се споменава важната роля на ЕС по трите стълба. Мир, сигурност и развитие. Знаете, че неодавна се проведе среща на върха по отношение на стабилността и развитието и целите в това отношение, както и по отношение на човешките права. Въпросът на господин Хенкел е много важен. А именно да се запитаме дали има разпространение в кавички на човешките права. Някои говорят за атомизация даже на човешките права. Легитимно е това притеснение. Не само след декларацията от Виена от 1993 година, но и по същество има абсолютно равенство между гражданските и политическите права и от друга страна економическите и социалните права. Тук не трябва да има някакво недоразумение. Предполагам, че вие изхождате от общо прияти постановки. Понякога в съвета се обсъдят въпроси, свързани с правото на игра, като част от правото и правата на децата. Защо не? Но тук се повдига въпроса за това къде спира диференциацията на човешките права. Вашия въпрос е легитимен, трябва естествено да се знае, че има едно много важно равновесие гражданските и политическите права от една страна, економическите и социалните права от друга страна. Вие споменахте ислямска държава и правата на жените. Едно нещо е пределно ясно – с всички наши, наши държави членки в ООН трябва да разговаряме с цел поддържане на принципа на универсалния характер на човешките права. Човешките права се разглеждат по различен начин. Понякога някои страни смятат, че определени действия не са нарушения. Трябва да говорим по този проблем. Не е задължително да се съгласяваме, беше повдигнат и въпроса за състава на съвет. Ние сме съгласни с всички държави принципно и не само след декларацията от Виена от 1993 година, че универсалният характер на човешките права не може да се поставя под въпрос. И когато говорим за различие, говорим за различие в тълкуването и изпълнението. И това е много важно и не трябва да изпускаме от поглед проблема. Защото понякога се казва, че не се вява вече в универсалния характер – защото се тълкува по различен начин или се прилага по различен начин. Мисля, че ако се поемем по този път, тръгваме по наклонената плоскост. Трябва да се придържаме към принципа на универсалния характер на човешките права. Това е от полза за самите права и за тяхната закрила. И е много важно и трябва да го спомена. Имаше още един въпрос, ако не се лъжа. В съвета има едно много крехко равновесие между това, което наричам от, от една страна принципа на вероисповедание и от друга страна, и тук между другото има резолюция, борбата с религиозната нетърпимост. Тук има различни интереси. Една група държави с ясен глас говори за това, че трябва да се борим срещу религиозната нетърпимост. Някои държави членки, на последно място от ТЕС, правяват сериозни притеснения относно свободата на вероисповеданието и свободата на словото. Трябва да разговаряме с колегите от ислямските държави, обаче, мисиоманските държави, които имат малко по-различно виждане, но вярват е, в човешките права и естествено отправната ни точка трябва да е универсалния характер на тези права. Аз съм съгласен, че те са неделими, че се допълват всичките видове права, економически, социални, граждански, политически, по отношение на миграцията. Прочетете нашите резолюции и доклада на нашия специален докладчик Франсуа Крепо по отношение на Еритрея. Какви заплахи? В Женева, в хотела имало заплахи срещу представителя, имало е допитване, сигнал пред швейцарската полиция по проблема. По отношение на Судан и Южен Судан, да, сериозно е положението с човешките права. Ще продължим да работим по този въпрос. Що се отнася до апатридите, този въпрос ни занимава отдавна. Има резолюции по този въпрос. Е, имаше една резолюция, обсъдена и прията на 26-та сесия на съвета по човешки права. Знаете, че има призив да няма произволно отнемане на гражданство. Ние подкрепяме напълно съвета по човешки права по този въпрос и се радвам, че има план за действие, който се появи под ръководството на Антонио Гутиерес. И сега осведомеността е много по-голяма и се предприемат много по-масштабни действия. Приемам казаното от господин Башир относно общността Бихари. Ще трябва да проверя още веднъж какво казват нашите резолюции по този въпрос. Едно нещо е ясно. Сигурен съм, че този въпрос ще се включи в универсалния преглед за Бангладеш и за Миянмар. Когато правим универсалния периодичен преглед е, за държавите никога не изпускаме от поглед подобни проблеми. По отношение на състава на съвета по човешки права. 47-те държави членки. В а, нашите уставни документи се казва, че всичките трябва да се придържат към най-високи стандарти по отношение на човешките права. И когато се правят избори всеки ноември в Нью Йорк, в Общото събрание, тези държави обещават, правят обед, че ще спазват човешките права. Само, че естествено гласуването е политически процес, общото събрание гласува и естествено има и политически съображения тук. Но това обещание, този обед е, съществуват от дълго време и всеки, който иска да стане член, трябва да направи едно такова обещание. Освен това има и скрининг, който следи какво се случва с е, държавите членки в това отношение. И това е нещо добро. По отношение на доклада за газ, нека да кажа, че това не е моя доклад. Аз не съм го писал. Анкетната комисия е независима. Тя представя своя доклад пред съвета, но е независима. И това е нещо добро. Отбелязвам си онова, което казахте относно обективността на доклада и доколко той е бил обективен. Медиите казаха, че последния доклад е по-обективен, отколкото по-ранни доклади. Това мога да кажа по този въпрос. Това беше становището, което цареше в медиите по този доклад. Мисля, че това е общо взето. А, и НПО. Трябва да положим всички усилия за да укрепим НПО, да се справим с е, отмъщенията спрямо НПО. Трябва да посочваме с пръст тогава, когато е, има действие с цел е, отмъщение, както в случая с Еритрея, например. В други случаи се обръщаме към конкретната държава Всички мои действия, свързани с действията на отмъщението срещу НПО, аз ги съобщавам на съответните лица в, в иерархията и през септември те се обсъждат всяка година. Председателката. Благодаря. Благодаря на всички за въпросите, благодаря за вашата презентация, за това, че отговорихте на всички въпроси, благодаря за многото усилия, които полагате. Знаете, че за нас вашата позиция е изключително важна. Трябва да се взимат много важни решения. Не е лесно да се работи. За вас не е лесно, за вашите колеги не е лесно. Ние сме идвали на посещение и знаем колко много работа се изисква. Благодарим ви за това. Има много големи райони на света, където човешките права се потъпкват. Ние в нашата комисия имаме много приоритети. Вие, отново казвам, полагате много усилия, отделяте много време, за да изпълнявате своите задължения и аз искам да ви благодаря. Bueno, seguimos con nuestro plan de trabajo. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Дискусията, която проведахме с позонника, беше много интересна. Сега преминаваме по-нататък. Ще разговаряме с защитата на училища и университети от употребата за военни цели по време на въоръжени конфликти. Ще изслушаме презентация за предоставяне на насоки, изготвени от Световната коалиция за защита на образованието от нападения. Ще дам думата на заместник министър на външните работи, господин Братскар от Норвегия. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест и удоволствие да говоря през вас въпрос, който е много важен за норвежкото правителство, именно защитата на училищата при конфликти. Нека да подчертая защо този въпрос е толкова важен. Имаше нападения по също образователни заведения в поне 70 страни през период 2009-2013 година. Тези нападения продължават да се увеличават. В резултат 37 милиона деца не ходят на училище и им е отказано правото на образование в много страни. Да ходиш на училище е изключително опасно нещо за много деца. Училищата би трябвало да са място, където децата учат, а не места, където да изпитват страх. Образованието създава чувство на нормалност и надежда, като увеличава безопасността на училищата за децата. Днес инвестираме в по-сигурно бъдещето, защото трябва да усилим своите усилия да защитаваме правото на образование дори и тогава и там, където има конфликти отчитайки жизненоважното значение на образованието за политическото, економическото и социално развитие, Норвегия увеличава инвестициите си в образованието си, в това число в конфликти и е, спешни ситуации. Това върви ръка за ръка с ясен ангажимент да се защитават училищата от нападения и, и използване на училища за военни цели в образованието. Защо ние решихме да поемем водеща роля за мобилизирането на международните усилия за защита на децата и образованието. Големият брой нападения срещу училища и университети говори за необходимостта от ясни насоки които да спазват страните във въоръжен конфликт. Заедно с Аржентина, Норвегия миналата година пое ръководна роля по разработването на насоки за защитаване на училища университети от военни от използване за военна употреба по време на въоръжени конфликти. През април 2014 година коалиция от гражданското общество представи проект на всички държави членки в Женева Норвегия и Аржентина решиха да продължат и да продължат и довършат работата. Като приключат работата по насоките и започнат консултация между държавите за декларация за безопасни училища, така че насоките да бъдат поставени в по-широк ангажимент за защита на образованието от нападение. Тези консултации приключиха през май тази година. В края на май в Норвегия се проведе много успешна конференция за безопасност в училищата. Присъстваха повече от 60 страни, освен това редица НПО, организации на не и Международната организация на Червения кръст. Почти 50 страни са подкрепили декларацията. Декларацията за безопасност в училище е политическия дейност, политическа инициатива, за да се намали въздействието на конфликта върху образованието и да се засили защитата на цивилните лица, по-конкретно децата, там където има конфликти. Насоките са практически инструмент за, за спазване на съществуващите задължения по международното хуманитарно право, за защита на цивилните лица и по-систематични усилия за предотвратяване на нападенията срещу училища, учи, ученици и учители. Декларациите и насоките не са правни инструменти, но те са международен отговор на този хуманитарен проблем. Прилагането на насоките ще доведе до това въоръжените сили да не окажат отрицателно въздействие върху образованието. Аз смятам, че би било полезно, госпожо председател, да разгледам декларацията накратко. Първоначално декларацията разглежда предизвикателствата, свързани с използването за военни цели, нападения на институции, служители и ученици и подчертават ползата от защита на образованието по време на въоръжен конфликт. След това приветства инициативи от отделни държави. Подчертава значението на това е образованието в зони на конфликт да продължи и хвърля светлина върху усилията на съвета сигурност на ОНЕ върху децата в въоръжения конфликт, привлича внимание върху основните резолюции на съвета сигурност на ОНЕ в този област. Декларацията отчита значението на прилагане на съществуващо международно право, в това число задължение да, да не се допуска безнаказаност. Приветства насоките за защита на училища, университетите от използване за военни цели по време на въоръжен конфликт. Декларацията подчертава, че насоките не са правно задължителни и не влияят върху съществуващите правни задължения, но се основават на положителна практика. Подкрепилите декларацията страни признават правото на образование, значението на защита на свилните лица и поемат ангажимент за гарантиране на безопасност в училище. Те подкрепят насоките и се съгласяват и се съгласяват за следното, да използват насоките на национално ниво, да събират нужните данни, да оказват помощ на жертвите, да разглеждат и разследват обвиненията за нарушения и да предприемат действия, когато това е необходимо, да подкрепят образование в зони на конфликт, да гарантират продължаване на образованието, да оказват международно сътрудничество и помощ и най-сетне да се е, да заседават е, редовно, за да предглеждат прогреса. В Норвегия вече е, прилагаме насоките във връзка с нашето участие в международни операции и също така взимаме решение за употребата на военни сгради на норвежка територия това е един от начините за изпълнение на насоките. Те са достатъчно гъвкави, за да могат те да се прилагат по различен начин и те са ориентирани към действията, което означава, че те могат да помогнат за повишаване на безопасността в образователни заведения. Декларацията за безопасност на училищата е подкрепена от 47 държави. Унези държави, които са готови да бъдат част от групата на страните основателки, могат да, да подкрепят декларацията до 1 август. Искам да кажа, че декларацията не е края, началото на процес. Ние трябва да имаме обща цел да засилим защита на училищата и образователните заведения в зони на конфликти и кризи. Ние трябва и ще работим заедно за да защитаваме правото на децата на образование. Искаме децата, които отиват на училище, да бъдат символ на надежда и напредък, а не на страх. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на Save the Children. Най-напред е, искам да благодаря на Комисията по правата на човека за предоставената възможност да споделим нашето мнение по този толкова важен въпрос за използването на училища за военни цели по време на въоръжени конфликти. Save the Children е организация, която работи в 120 страни през 2014 около 55 деца бяха включени, милиона деца бяха включени в нашите програми. Темата е изключително важна, тъй като има заплаха за образованието. Военното използване на училища е широко разпространено явление. В повечето от държавите с въоръжени конфликти, поне 26 през последното десетилетие, държавни и паравоенни групи са използвали училища и университети за военни цели, като казарми, като оперативни центрове, като места за складиране на амуниции и оръжия, като места за водене на разпити, за водене на престрелки и прочие. И това се случва и днес в държави като Сирия, Южен Судан и Централно Африканската република. Използването за военни цели от недържавни въоръжени групи застрашава безопасността на децата и учителите и тяхното право на обучение. Понякога се вземат цели училища, не се позволява на учениците да влизат в училище, но често войниците използват само една част от училище или университет, могат да използват част от помещенията, цял етаж или игрището, което излага на опасност децата. Използването на училищата по време на военни конфликти, нарушава цивилния статут на училищата и ги превръща в местни военни обекти. Застрасява се живота на учителите и на децата, които могат да бъдат подложени на ответни нападения. Особено застрашени са жените и момичетата, които могат да бъдат изложени на сексуално насилие и тормоз. Всичко това може да се отрази негативно на дългосрочните перспективи за обучение на децата в дългосрочна перспектива, които могат да отпаднат от училище за дълги периоди от време доклада за 2015 година по изпълнение на целите за развитие на хилядолетието и се констатира увеличение от 30% на 36% между 1999 и 2012 година на децата, които не посещават училище. Това лишава децата от придобиване на умения, освен това ги излага на опасност да бъдат наети като деца-войници. Дългосрочен план се насърчава на нашата организация насърчава обучението на децата и след прекратяването на въоръжените конфликти, осигуряване на безопасно място за обучение, което да бъде убежище срещу хаоса на войната за тези деца. Комисар е, Сталианидис посочва 4% от средствата за извънредни нужди ще отидат именно за училищата. Save the Children заедно с партньорите ни от гражданското общество и международните организации, с юристите от Глобалната коалиция за защита на образованието от нападение, заедно с норвежкото правителство, посочват, че ще се подкрепят държавите в приемането и прилагането на практика на основните насоки. Освен това се подпомага обучението на а, лицата. Освен това се насърчава включването на всички тези а, аспекти в а, насоките, а, които ръководят дейността на военните, за да не се допусне използването на учебни заведения за военни цели. Сега е няколко думи за добавената стойност от е, тези основни насоки. Те са в съответствие с международното право. Те ни предлагат промени в това законодателство, не са правно обвързващи и не засягат други задължения по международното право. Тяхната цел да променят нагласите, което да доведе до по-добра закрила на учебните заведения при военни конфликти и най-вече да се намали тяхното използване от военни формирования. Трябва да отчитаме какво е на практика възможно да бъде направено. Понякога се налага да се вземат по-прагматични решения за защита на учебните заведения при военни действия. Основните насоки са на вниманието на всички, които участват във въоръжени конфликти. Те трябва да се прилагат както от държавни, така и недържавни формирования, които участват във въоръжени конфликти. Те са и инструмента за международните организации, които извършват мониторинг на изпълнението на програмите и на поведението по време на военни конфликти. Ние се надяваме на силната подкрепа на вашия парламент. Благодарим за нея, така както тя беше изразена в резолюцията ви за Южен Судан. Ние насърчаваме всички страни в военни конфликти да спазва тези насоки, намираме се в критичен момент. Неодавнашното приемане на Декларацията за безопасни училища изискват прилагането на основните насоки като отправна точка. Повече от 60 държави участваха в конференцията в Осло. 47 държави са подписали вече декларацията. Ние настояваме и други държави да подкрепят насоките, да ги включат в военните указания, които използват по цялата верига на командване. Освен това, се предоставя техническа помощ за прилагането на насоките, те да залегнат в съответната национална политика, в законодателството, в планирането за извънредни обстоятелства, в военните наръчници и прочие. Ние се надяваме този парламент да продължи да популяризира тези насоки и у нези държави членки, които все още не са подписали декларацията да го направят и да не се допусне училищата в цял свят да бъдат милитаризирани. Европейския съюз трябва да търси начини да подкрепи превръщането на училищата в конфликтни зони в безопасни места, където да се обучават децата, осигуряването на средства за военния сектор трябва също да подкрепят и прилагането на конкретни мерки за недопускане на използването на учебните заведения за военни цели. Основите насоки трябва да залегнат в механизмите за командване и контрол. Трябва да има обща тактика и общи действия, и то не само по време на военни конфликти. Проблемът е глобален и се нуждае от глобален, глобално решение. Всички деца заслужават безопасна среда, където да могат да учат без заплаха за живота им. Сега давам думата на колегите за въпроси или коментари към нашите експерти. Господин Панцери. Благодаря ви. Благодаря на нашите гости. И аз смятам, че тази декларация за безопасните училища е много важна. Смятам, че използването на училища за военни цели е широко разпространен проблем, но смятам, че то е не е нерешим. Беше казано и показано, че в 27 страни училищата се използват като бази, казарми, е, складове за оръжие, както от въоръжените сили, които са официални, така и от е, бойни групи. И това е практика, която създава опасности за учениците и учителите, които против волята си биват въвлечени в конфликта. Е, освен че се е, прекъсва тяхното образование по принудителен начин. Аз приветствам това, което беше казано, че трябва да положим усилия. Повечето, трябва да положим усилия. Повечето страни да подпишат насоките. Трябва да работим и в две други области обаче. Първо, е, насърчаване на правото на образование в и тук двустранните и многостранни разговори между Европейския съюз и други страни са много важни То може да се използват да се използва нов план за действие в областта на правата на човека и да се и Европейския съюз да играе нова роля в такива страни. Втората област аз смятам, че ние трябва да гледаме на училището като на място, в което се оформя личността, освен на образованието. И трябва да видим дали можем да привлечем парламента към приемането на подобна декларация и училището да бъде включено в списъка на световното наследство. Аз смятам, че това е много важно. Вярно е, че няма да реши проблемите, пред които сме изправени, но заедно с това ще стане ясно, пределно ясно каква е ролята на училището и е, и това е свързано с ненарушими права. Благодаря. Преди да дам думата на нашите гости, бих искала да помоля господин Йорк Шрайбер да се изкаже от името на службата за външна дейност. Благодаря. Благодаря. От наша гледна точка приветстваме това, че сте поканили тези гости. Благодаря за презентациите на представителя на Норвегия и Save the Children. СВД смята, че защитата на университетите и училищата от военна дейност е изключително важна. Ние работим също по този въпрос, работим и по насоките, следим какво се случва. В съвета, в работната група по човешки права, тези насоки са обсъждани на няколко пъти. Някои държави членки вече са ги подкрепили и са приели декларацията. Ще продължим да следваме какво се случва в рамките на този процес и ще продължим да повишаваме осведомеността в Европейския съюз за тези насоки. Всяка година, например, ние организираме обучение за персонал от държавите членки. През юни имахме подобно обучение и поканихме представители на Human Rights Watch, за да разберем малко повече за насоките. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Ще дам думата на нашите гости. Заповядайте. Thank you. Uh, thank you, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите. Няколко неща ще кажа. Този документ е изключително важен има нужда от по-голяма подкрепа от страна на държавите членки на ООН. За момента те са 47. Трябва да се положат повече усилия, за да може повече държави да се присъединят към тази обща инициатива. Ние залагаме много на прегледите. Искаме да се срещаме редовно в рамките на страните, които са одобрили тази декларация, за да може тя да не остане само едно добро пожелание на хартия, а да бъде реален инструмент за постигане на цели. Важността на образованието. Да, наистина много голяма е. Тя, моето правителство, смята, че образованието е и инструмент за социално развитие. В Осло миналата седмица имаше среща на върха, която се наричаше образование с цел развитие. Там се събраха много експерти, обсъдиха се различни въпроси и една от темите беше образованието в ситуация на хуманитарни кризи. Смятаме, че поне 4% от помощта за справяне с хуманитарни кризи трябва да отива за образование. Знаем, че много от децата в беженските лагери нямат достъп до образование и на тях трябва да се помогне максимално бързо и да не се чака. Ето защо ние увеличихме финансирането а, извън тези 4%, за които вие говорихте. Преди две години а, в Норвегия ние давахме допълнително 3% от помощта за хуманитарни кризи. Сега вече даваме 8% за образование представителя на Save the Children. Благодаря. Казаното от депутата е напълно уместно. По-настоящем имаме план за действие, е, който е полезен. Бихме искали да разширим тези насоки да ги приложим на практика, има много важни аспекти тук. Всички те се свеждат обаче до основната цел и основния принцип защитата на децата и осигуряването на един добър живот за тях. Има програми, които са насочени към здравеопазване, има програми, които са насочени конкретно към обучението. И това разграничение не трябва да се пренебрегва. Програмите, насочени към образование, трябва да заложат на защитата на децата, на тяхната безопасност ние се опитваме да предоставяме информация в това отношение. Винаги има недостиг на средства, естествено. Повече от 50% е, от е, средствата, които ни трябват, всъщност ги нямаме. Много повече можем да постигнем, ако имаме повече средства. Имаме много инициативи за защита, за закрила на децата, но просто няма как да ги осъществим. Съгласна съм с вас. Бих желала естествено ООН да признае, че училищата, образованието са част от световното наследство. Ние в своята работа полагаме всички усилия, за да е, дадем е, максимално много възможности на децата. Онова, което те заслужават. Знаете, че правото на образование, правото на участие в обществото, правото на участие в гражданското общество, това са е, изконни права на, на децата. Председателката, благодаря. Искам и аз да кажа нещо във връзка с онова, което ще представим на министрите. Училищата се смята, че трябва да са безопасни места. Това обаче не е така на много места. Има много училища, които са изключително опасни. И децата са в една изключително опасна ситуация. Ето защо трябва да положим усилия за подобряване на безопасността. Много училища са станали дом на бежанци. Те не се използват само за учебна дейност. И тук трябва да се положат много усилия. Изключително важно е училищата да станат или да останат безопасни места, където се извършва дейност, учебна дейност. Представителката на неправителствената организация. Да, напълно сте права. Това се опитваме да постигнем и с насоките. Мисля, че би било добре първо да решим проблемите на разселените деца. И това ще стане, ако се приложат насоките както трябва. Ако това се случи, много от децата, които са разселени, ще получат необходимите грижи в центровете за бежанци. Много често обаче има предоставяне на други грижи за бежанци, за разселени лица, но не и образование. По отношение на Сирия това е важно и трябва да се спомене. И е особено вярно. Много често за самите деца, граждани на съответната държава, няма необходимите условия за обучение. Да не говорим за беженците. Представителя на Норвегия. Съгласен съм с казаното. Нека да не забравяме, че много деца днес израстват в беженски лагери. Там получават своето образование. По-настоящем 37 милиона деца в света нямат достъп до образование поради конфликти. Има 59 милиона деца в света, които не ходят на училище. Съответно, ако не се обърне внимание на този проблем, ще имаме загубени поколения в много части на света и това не може да се приеме ей така, с лека ръка. Председателката. Много благодаря. Благодаря на всички за инициативите, за положените усилия. Ще ви помагаме всячески. И ние работим по собствени инициативи в тази област смятаме, че трябва да се зададе въпрос на съвета и трябва да се намери необходимия начин да се накарат държавите членки да приемат тези насоки в следващите няколко месеца. Да се надяваме, че ще се поемат необходимите обещания, ще се направят необходимите неща и това ще се случи. Благодаря на всички за това, че дойдоха. Je crois que c'était Madame Berger. Bueno, vamos a empezar a, a, con el siguiente punto del orden del día. Колеги, преминаваме към следващата точка в дневния ред размяна на мнения по ситуацията с правата на човека в Камбоджа. Миналата седмица Европейският парламент прие резолюция преди това се бяхме разбрали да разговаряме с НПО в Камбоджа. Тук е Гек Лабро. Ще чуем за ситуацията в страната, новото законодателство за сдруженията НПО, правата на човека и свободите Председателката се извинява за начина по който произнася имената. Госпожа Галабру е малкото име, а Кек е презимето. Дами и господа, благодаря много за тази възможност да говоря пред вас. Искам да ви благодаря и за резолюцията, която приехте във връзка с сериозната заплаха за свободата на изразяването и събранията в Камбоджа. Вашите притеснения са напълно обосновани в бъдеще. Предложения закон за сдруженията и НПО по всяка вероятност няма да ми позволи да правя други изявления за ситуацията в Камбоджа и може би това ще е последния път, в който се, се, се срещаме. Този закон беше прият вчера в, в отсъствието на, на, пози, на опозиция. При, причините са прости. Критериите за регистрация по закона са неясни като се изтъква националната сигурност, традициите, културата, обществения ред – и политическата неутралност. Дава се възможност за произволни решения за закриване на НПО издружения или да им се откаже регистрация. В настоящия момент е необходимо да се повтори, че гражданското общество не е враг на правителството, нито на народа на Камбоджа. Той е задължителен партньор в необходимия диалог между изпълнителната власт и обществото и трябва да бъде важен партньор във всяка политика в областта на общественото и економическо развитие. Ето защо драстичното съкръщаване на свободата на изразяване и сдружение ще бъде много вредно. Освен това, при съществуващата конституция, гражданския кодекс и наказателния кодекс са нови закон не е само безполезен, той не е конституционен. Законът за НПО е вреден, безсмислен и нарушава Камбоджанската конституция международните договори в областта на правата на човека. Този закон нарушава договорите за правата на човека и Камбоджанската конституция това число Парижското мирно споразумение, подписано от четири камбоджански е, групи, които воюваха на 23 октомври 1991 година, с 18 страни като свидетели и генерален секретар на ОНЕ. Международният пакт за гражданските и политическите права, подпис, ратифициран от Камбоджа през 1992 година и Камбоджанската конституция, прията през 1993 година, които предвиждат кралството да спазва всички международни договори в областта на правата на човека. Новият закон е безполезен, тъй като Гражданския кодекс, национал Наказателния кодекс, борбата срещу трафика, тероризма и корупцията са все още в сила и те са достатъчни, за да регулира дейностите на НПО и други сдружения и, и да се подложат на наказателно преследване е, евентуални престъпни деяния. Законът е вреден, тъй като няма да даде възможност да се дава принос е, от страна на гражданското общество за процеса на растеж. Ето няколко примера за тази вредна тенденция. Новия закон налага задължителна регистрация на всички местни и международни издружения и НПО. Е, обща дефиниция на сдружение може да включи всички организации е, от най-малките до големите международни организации. Второ, Министерство на вътрешните работи е, има правото да взима самостоятелни решения по процеса на регистрация. Разрешаването или забрана, или неразрешаването на регистрация може да е свързано с политически съображения. Регистрация може да се откаже по, на много широки основания, свързани с застрашаване на мира, стабилността и обществения ред или да са във вреда националната сигурност, националното единство, култура и традиции. Закона забранява всякаква дейност на нерегистрирани издружения. Те могат да бъдат глобени с между 1220 до 2440 долара. Тези нерегистрираните НПО могат да бъдат подложени и наказателно преследване. Няма административни, но административни действия в случай, на отказ за регистрация. Може само, решението може да се обжалва пред съда. Международните НПО издружения нямат правото да обжават. Веднъж регистрирани, вътрешните международни НПО, международни издружения ще, ще бъдат длъжни да бъдат политически неутрални. Новият в новият закон няма да има забрана индивидуални ръководители на дерегистрирани НПО издружения да създават нови организации. Преди няколко дни тази забрана все още съществуваше. Седмо, законът дава правомощия на правителството да прекратяват меморандуми за разбирателство с международни организации и да депортира чуждестранни издружени организации, без, които извършват дейности в Камбоджа без валидна регистрация. Най-сетне има строги разпоредби, които дават възможност на правителството да извършва одит на дейностите и финансите на НПО. В заключение, днес Камбоджа е на кръстопът в своето развитие – почти 25 години след споразумението в Париж, което сложи край на 11 години окупация на Виетнам и 20 години гражданска война и трагедии, които разрушиха човешките ресурси в Камбоджа до такава степен, че все още има недостъг на необходимите хора. Политическите партии е, имат е, право на култура на диалог и би било е неразбираемо защо не се разрешава на гражданското общество да участва и дава своя принос. Ме... Неправителствени организации, синдикати, сдружения могат да подобрят качеството на диалога и да спомогнат за политическа хармония в кралството. В 21 век, в който е невъзможно да се управлява страна без участието на гражданското общество, забраната за положителна критика връща часовника назад, създават се предпоставки за ново напрежение сред фермерите, работещите, държавните служители, местните ръководители, женски групи, дори будистки монаси. Създава се атмосфера на подозрителност и се хвърля сянка върху истинските намерения на камбоджанското ръководство. Бих подчертава факта, че тъй като гражданското общество и правителството имат за цел да постигнат хармонично и устойчиво развитие, те би трябвало да работят заедно, а не да гледат един на друг като на врагове, които постоянно воюват помежду си. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви. Благодаря, че ми давате думата за десетина минути. Международната федерация по правата на човека работи по тази проблематика. Новият закон на Ланго в Камбоджа създава проблеми и беше отхвърлен като цяло от международните местни НПО, както и от експерти, които работят по въпроса от ООН, както и от Европейския съюз. Този нов закон противоречи на всички международни стандарти включително пакта за граждански и политически права, ратифициран от Камбоджа. От години се работи по този закон. От 2008 година се разглежда от правителството в Националното събрание се проведе дебат относно ролята на НПО. Високо оценяваме дебата на Европейския парламент, както и приятата резолюция миналата седмица. Това е изключително важно много мерки бяха предприяти от Европейския съюз. Въпреки това законът е прият. И трябва да се оценява риска за бъдещето и начина по който този закон може да създаде допълнителни пречки по изключително важни въпроси за Камбоджа и по които Европейският съюз проявява интерес от години, например за произволното задържане, за корупцията, за доброто управление, за независимостта на съдебната система, както и въпроса който вълнува всички в Камбоджа. Новия закон включва нови аспекти на борбата, която водят всички на местно ниво срещу заграбването на земя, както и от правозащитниците. Това законодателство може да се прилага по отношение на всички групи срещу техния интерес и има също случаи на тормоз, по отношение на други организации в Камбоджа. адвокатите на фундацията проучват възможностите да се окаже натиск върху съдебната система. срещу задържането на някои лица. Ако Европейският съюз иска ефикасно да следи работата по това досие с Камбоджа, е необходимо да обръща внимание на всички проблеми, да продължи да оказва натиск да поставя различни въпроси, да разнообразява начините за намеса по тази проблематика. Относно заграбването на земи, въпросът съвсем не е урешен. Документирания са за миналата година 108 нови случаи, които засягат десетки семейства и стотици лица. Документираме сме два случаи в а, сектора на каучука и на захарта. Тези две досиета към момента остават неразрешени. Освен това, написахме наскоро открито писмо по въпроса. Като цяло, ако трябва да направим препоръки за следващите стъпки, то е Европейския парламент да продължи да обръща сериозно внимание на състоянието с правата на човека в Камбоджа, да следи за спазването на различните срокове, например ООН през септември, приемането на резолюция за Камбоджа от съвета по правата на човека на ООН да се направи така, че тази резолюция да е, е силна, силно формулирана по отношение на нарушаването на правото на свободно изразяване, на сдружаване и прочие. Както и новите закони, свързани с земеползването. Освен това да се поднови мандата на специалния докладчик на ООН, за да разполага с достатъчно време да следи положението на място. Вторият срок в ООН е докладът, който се предвижда да представи, да се представи в службата на Върховният комисариат по свързан с ограничаването на пространството. Искам да обърна внимание на Европейския парламент и една проява в Европейския парламент през месец декември. Целта е да се свържат НПО и НПО, свързан с ограничаването на пространството. Необходимо е по-засилено координиране и по-засилено присъствие както на Европейската служба за външна дейност, така и на Европейския парламент, за да бъдат разпространени добри а, е, практики и в заключение да продължим да следим а, е, поставянето на парламентарни въпроси, защо на най-високо ниво не се заема публична позиция по този е, закон, ланго, и също как в бъдеще да се прилага при развитието подход, свързан с правата на човека, трябва да се засили е, защитата на най- уязвимите слоеве от населението, също и да се подкрепи НПО, да се ангажирате в разработването и наблюдението по изпълнението на подобни програми. Благодаря. Сега ще дам думата на Жан-Франсуа Кота, ръководител на делегацията на Камбоджа. След това ще дам думата на членове на нашата парламентарна комисия. Благодаря, госпожо председател. Малко ме изненадахте, но нека да допълня двете изявления, които бяха направени по закона за НПО и издруженията. Трябва да призная, че аз съм малко разочарован от факта, че той беше прият толкова бързо. Работихме активно от много години и през последните месеци бяхме в непрекъснат контакт с партньорите и бихме искали да се отдели повече време по някои от аспектите, които вече бяха изложени. Е, сега, е, разбира се, всичко ще зависи от тълкуването на закона. Има някои обстоятелства, които трябва да се споменат. НПО-тата, които, трябва, които са регистрирани, е, си остават регистрирани. Няма нужда от пререгистрация по новия закон. От друга страна, като делегация на Европейския съюз, ние трябва да извършваме мониторинг отблизо и да следим за всяко нарушение на закона. Искам да реагирам и на аспектите, свързани с земята. На първо място това е въпрос за службата за външни дейности и за делегацията в Камбоджа. Това е първостепенен приоритет в рамките на диалога по правата на човека. Ние участваме на няколко нива. Структурно ниво с правителството, по проблемите на земята, за да бъдат те решени. Също така получаваме редовни доклади във връзка с разпоредби за разпределението, и оземля, разпределението на земя в Камбоджа. Това е един по-структуриран подход, по който постигнахме известен напредък през последните години от гледна точка на разпределението на земята. Сложихме край на някои ограничения. Вторият е елемент е е свързан с концесиите върху земя, върху която е засадена захарна тръстика. Това е проблем, който много ме е занимавал по време на престоя ми в е, Камбоджа. Все още проблемите не са решени, но е създадена работна група на министерско ниво и нейната задача ще бъде да разработи система за компенсации за семействата, които са засегнати от тази система на концесия. Има споразумение с правителството да се направи одит на исканията, на исковете за компенсация. Третото, което искам да кажа, че при използването на Европейския инструмент за правата на човека, основният ни приоритет е всичко това, което е свързано с конфликтите във връзка с земята. По-нататък, по въпросите на правата на човека, ние работим с други европейски партньори, държавите, членки Швейцария – разработи е, една нова стратегия за сътрудничество с Камбоджа. В основата е са правата на човека и доброто управление. Това ще бъде много важен инструмент, който ще използваме в политическия диалог е, с правителството на Камбоджа. Благодаря, казва председателката госпожа Лохбилер. Благодаря. Благодаря за препоръките и за това, че описахте настоящото положение. Имам няколко въпроса. В допълнение към закона Ланго, който беше прият вчера, има съобщение, че ще се приемат бъдещи закони, свързани с борбата с киберпрестъпността и закони насочени към профсъюзите. Струва ми се, че тези два бъдещи закона ще подкопаят демократичните стандарти. Какво смятате вие в тази връзка и ще станем ли свидетели на допълнителна ерозия на демократичните структури в Камбоджа? Както вие казахте, доктор Пун, радостно е, че в Камбоджа се е развило едно истинско активно гражданско общество и вие казахте, че целта трябва да е правителството да чуе препоръките и критиките на гражданското общество с цел да доразвие камбоджанското общество. Жалко е съответно, че мнозинството в парламента не чува сигналите, които се отправят от много различни държави членки и различни представители. И сега има опит да се ограничи дейността на НПО. Имам и въпрос, свързан с върховенството на закона и във връзка с този втори закон, за който вие говорихте. Мисля, че има проблем с върховенството на закона в Камбоджа. В проекта, наречен Световно правосъдие, Камбоджа е загубила три места и вече е на 102 място по признак върховенство на закона. Казва се освен това, че няма отчетност, поемане на отговорност относно разстрелването на работници в текстилната индустрия. То се е случило миналата година. Освен това няма никакво разследване относно убийството на един активист в областта на околната среда, което се е случило през 2012 година. Възникват съответно въпроси относно независимостта на съдебната система и върховенството на закона. Мисля, че всичко това трябва да се вземе предвид, когато обсъждаме положението с човешките права в тази страна. Посланник Кота, вие сте тук. Благодаря, че дойдохте от вас в Пном Пенчук за тези концесии на земя. Чухме за захарната тръстика. Няма ли една европейска компания, която да е замесена във всичко това и да е замесена освен това в практики свързани с робски условия на труд? Това е въпрос към вас. И към вас, госпожо председател. Може би Европейския парламент е, би следвало да укрепи малко отношенията с парламента на Камбоджа. Да засилим двустранните отношения и да е, засилим работата между двата парламента. Ако не сега, то е, за бъдеще. Сега ли искате да отговорите? службата за външна дейност. По отношение на въпроса, свързан с европейската компания, нейното участие в концесията е, за захарна тръстика. Всъщност това вече не е европейска компания, тя е купена от американска компания. Да, има дело заведено в една държава членка. Доколкото знам, се работи за постигане на извънсъдебно споразумение – Концесията ще бъде обект на независим одит. И концесията, за която вие говорихте, също ще бъде положена на такъв одит. Благодаря. Благодаря, госпожа Галабро. Uh, thank you, madam, for asking. Благодаря. Благодаря за това, че ми зададохте въпрос относно закона закона, който се предвижда след закона Ланго. Вчера в парламента на Камбоджа беше прият текст в тази връзка. В парламента на Камбоджа няма кой знае каква опозиция. Част от опозицията напусна залата и управляващата партия прие закона. Има два, всъщност три проекто закона. Единият от тях е свързан с профсъюзите и ограничава възможностите за формиране на профсъюзи. До сега такива профсъюзи можеха да се създават без разрешение на Министерството на труда. Ако се приеме проекто закона обаче, ще трябва да се получава разрешително от това министерство. И има и други изисквания. Трябва да има поне 20% членска маса, за да се създаде профсъюз, а за да се създаде федерация трябва да има поне 50 местни профсъюза. За да се създаде конфедерация, пък трябва да има поне 10 федерации. Така че, виждате, има много различни ограничения пред профсъюзната дейност. няма и кой знае каква независимост, защото правителството ще принуди профсъюзите да плащат такси. До сега профсъюзите имаха възможност да определят сами своите такси. Според заплатата, съответно, на работниците. Сега вече това няма да е така и всичко това е в ущърп на профсъюзите. Казахте за убийството през 2012 година. Става дума за Чун мути, но не е само той. От 1994 година на сам до 2012 година 12 журналиста са убити и то посред бял ден мафиотски убийства и нито един извършител не е бил изправен пред съда. Трима профсъюзни активисти също са били убити и то посред бял ден. Няма разследване на случилото се, т.е. върховенството на закона е заложено на карта. И вие споменахте и другите закони, свързани с киберпрестъпността, с селското стопанство. Ако този закон за селското стопанство се приеме, той ще засегне всички закони, свързани с концесията на земя. Говорихте и за стрелбата по един работник в началото на януари 2014 година. Работника е демонстрирал пред фабриката за по-висока заплата. Работника е искал да получава 177 долара. Това е абсолютния е минимум. Без тези пари е много трудно да се живее в Пномпен, като си има предвид и инфлацията. Работника значи е искал минималната заплата и по добри условия на труд. В началото на януари обаче имало стрелба по тези протестиращи, петима са убити, един изчезна и 40 са сериозно ранени. 23 са арестувани без предварително известяване. Тези хора са държани, затворени много далеч от семействата им. На границата с Виетнам има един затвор, който се нарича CC3 и е много трудно за семействата да посещават затворниците на това място. Това е положението с е, Камбоджа. Безнаказността е на лице. Върховенството на закона е, е сериозен проблем. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата и на господин Панцери. Той поиска думата. Един кратък е, коментар. Казахте, че следващия път може и да не сте тук, за да направите изявление. Очевидно става дума за страна, в която няма демокрация. При всички случаи първият министр отбеляза 30-та годишнина от встъпването от това отстъпването си в длъжността. Аз лично съм алергичен към толкова дълго оставане на власт от един човек. Може би това е лично мнение. Очевидно в Камбоджа има култура на безнаказаност и насилие. Не е лесно обаче да се решат проблемите на Камбоджа има едно, една представа в, в европейското обществено мнение, свързана с червените кмери. Има две неща, които искам да повдигна. Едно наблюдение първо. Не бива да чакаме тълкуването на този закон. Очевидно, и става дума за безнаказаност, насилие, ограничаване на демокрацията. Този закон ще ограничи възможността на гражданското общество и НПО да изразяват своето мнение. Аз смятам, както беше казано, че имаме нужда от инициатива за оказване на подкрепа. И втори имаме един въпрос – Вярно е, че опозицията не е кой знае колко силна. Нямам чувство обаче, е, че има обединена, има обединена сила, но тя не е достатъчна, за да се води борба за демокрация. Искате ли да отговорите? А само не разбрах втория въпрос. Въпроса на господин Панзери ли за обединението на опозицията? Сега не е нужно да се чака тълкуването на закона от държавата. Както казах за законодателството противоречи на международните норми и стандарти, тъй като е много, не, много използва много общ език и дава възможност за произвол. И освен това не, от, не дава възможност на отделната личност да знае какво, какво се очаква от него и какво може той, е какво може той да очаква. Не, законът не е съразмерен, не е необходим, тъй като има други закони, които постигат целите, за които се, този закон се казва, че е бил прият. Не пропорционален, защото предвижда твърде строги наказания за престъпленията, които регламентира. Е, за върховенството на закона е много важен въпрос за нас. Свободата на изразяването и върховенството на закона са два елемента за е, постигане на целите на економическо развитие Европейския съюз много държи на тези цели и той е първият донор на помощ. Що се отнася до изказването на господин Котен, три кратки коментара. Процесът, който започна и мораториума през 2012 година, въпросът за прозрачността на концесиите все още не е решен. Това означава, че концесиите могат да бъдат продадени или купени от европейски предприятия. Според мен това е въпрос, за който Европейския съюз трябва да държи сметка. Второ, споровете за захарта. Остават а, няколко нерешени въпроса, както вие казахте е, засяването ще се следи, но няма график, няма програма за изчисляване или предоставянето на компенсации. Какво ще стане с концесиите, които са чисто и просто незаконни, т.е. предоставени са по нелегален начин, как ще могат гражданите да си върнат земята. И трето, каква е ролята на гражданското общество в този процес и най-сетне новото законодателство създава опасност и опасни прецеденти по всички тези въпроси. Заповядайте. Вие запитахте дали Камбоджа има тенденция към еднопартийна система и какво мисля по въпроса. В Националното събрание има две политически партии, има опозиция, във всички закони, които са приети, изискват гласове 50 плюс 1, така че гласовете на опозицията нямат особено значение. 58 души вчера, например, гласуваха закона Ланго и 55 депутати от опозицията не участваха изобщо в гласуването. Бяха прияти три закона за съдебната система, също без участието на опозицията. И изпълнителната власт сега упражнява контрол върху съдебната власт, т.е. няма разделение на властите в Камбоджа, както се изисква от Конституцията изплатителната власт, съдебната власт, законодателната власт, всички са под контрола на управляващата партия. Това включва и медиите, най-вече телевизията. Почти всички телевизионни канали са под контрола на управляващата партия. Даването на лиценз на частна компания за да могат опозицията и НПО също да имат начин да се изразят. Няма, но 3 милиона не бяха намерени за създаването на такава телевизия и вече 3 години нищо не е направено за създаването на този телевизионен канал. Може да се говори за многопалтирна система, но не в смисъла, който се предвижда в Конституцията. Действително има две партии, но законите се вземат с гласовете само на една политическа партия. За да се измени Конституцията са необходими две трети от гласовете. Но за създаване на правителство, за гласуване на вод, на доверие на правителство са необходими 50 плюс 1. Риска за приемане на закона за синдикатите, за киберпрестъпността, за селското стопанство също могат да бъдат единствено прияти с гласовете на управляващата партия относно земята това е огромен проблем, тъй като в момента 63% от обработваемата земя е предоставена под концесии на частни компании. Повечето от а, а, 700 хиляди са били прокудени от земите си и са преместени в места, където няма нито електричество, нито течаща вода, нито училища за децата, нито подслон, нищо, дори няма работни места. Това е голо поле. И тези хора са като беженци в собствената им държава. Много от тях напускат държавата, за да потърсят работа другаде. И така има стотици хиляди души, които са в Тайланд, в Малайзия, в Южна Корея. Много камбоджанци работят там. Има села, където има само много млади хора и много възрастни хора. Всички останали са отишли да работят в чужбина и това е много тъжно. Искате ли да допълните нещо? В такъв случай да благодарим и на двете ви за вашите изказвания. тази страна ни е интересува и ние ще продължим да работим по въпросите, свързани с нея. Благодаря ви отново. Bueno, vamos a ir rápidamente a las preguntas de los colegas. Добре, нека да преминем към въпросите, които поставят колегите. Señor Panseri, su pregunta. Господин Панцери, първо вашия въпрос. Как е въпрос на италиански? господин Пенсери, Така иначе можете да го прочетете или пък можете да го представите както предпочитате. Да Well, it's a question on, on, on Tibet. Въпросът е за Тибет. Господин Джорджиос Антонио е тук, за да отговори на въпроса на господин Пансери за Тибет. Имате думата. Благодаря. За съжаление, продължават случаите на самозапалване сред тибетци. Много от тях е, са млади хора. Както и вие казвате, от 2009 година 141 тибетци са се самозапалвали палили в Китай, 114 са загинали от тях. Криминализацията на самозапалванията и е, асоциирането с самозапалването като практика са довели до хвърляне в затвора на много хора. Европейския съюз е силно притеснен относно положението с човешките права в Тибет. Общото събрание на ООН и съвета по човешки права на ООН също изказват своето притеснение. Ние смятаме, че трябва да се намерят причините за недоволството на тибетския народ. Освен това, би следвало да се гарантира зачитането на всички видове права на тибетците. Властите в Китай трябва да зачитат правото на тибетците да демонстрират мирно, да се сдружават и да участват в мирни демонстрации. Освен това, съжаляваме, че има ограничаване е, на правото на независими журналисти да присъстват в някои територии на Тибет няма диалог с представителите на Далай Лама. Ние смятаме, че трябва да се води разговор с представителите на различните етнически групи. По повод стратегическия диалог с Европейския съюз повдигнахме този въпрос през май. Сега чакаме следващия диалог в областта на човешките права с Китай, където също ще повдигнем тези въпроси. Разбирам отговора, но не ми се струва, че е на височината на ситуацията. Тази тема трябва да бъде повдигана много категорично пред китайските власти. Това е тема, която ние следим, но като че ли не сме достатъчно убедителни и категорични, когато повдигаме въпроса пред Китай. Аз смятам, че е дошло времето да проявим повече решителност. Председателката. Ще изчакаме следващия диалог в областта на човешките права с китайските власти. Това го казахте вие. Малко се уморихме да чуваме това нещо. Аз uh, се said... Благодаря. Както казах, тези въпроси се повдигат на най-високо ниво във всички наши двустранни разговори с китайската страна. Тези въпроси бяха повдигнати в рамките на стратегическия диалог и в рамките на срещата на върха ЕС е Китай. И се повдигнаха конкретни въпроси за конкретни лица. Говореше за конкретни случаи. Колкото по-високо е нивото на разговорите, толкова по са набляга от китайците, че те имат собствено виждане относно човешките права. Те смятат, че има подобряване на човешките права в Китай, казват освен това, че следват собствения си път и това е тяхно убеждение. Китайците не бягат от въпросите, отговарят на най-високо ниво, но това е отговора, който чуваме. Когато разговаряме с Китай, ние не се позоваваме само на принципи. Използваме и економически аргументи, но ответната реакция е винаги е същата. Благодаря. Госпожа Лох Билер също има въпрос. Той е свързан с ОАЕ. So, uh, my question relates to the uh, crackdown on freedom of expression по въпроса за преследването на сдруженията. Парламентът прие резолюция през 2012 година. Там обсъждаме този въпрос и през 2013 година 94 активисти бяха съдени в масов процес. 69 от тях бяха осъдени на лишаване от свобода до 15 години, само защото са изразили своето мнение по ненасилствен начин. Петима специални докладчици на ОНЕ повдигнаха този въпрос и работната група на ОНЕ по произволното задържане призовава за незабавното освобождаване на онези, които са били осъдени по в процеса Обедения арабски емир 94. Въпросът е по-скоро въпросите са предприели ли са някакво действие Европейски за държавите членки, в това число наблюдение на процеса, за да оценят масовият процес и как са представени констатациите както на властите в Обединените арабски емирства и други фактори и обществеността. Призовава ли Европейския съюз за освобождаване на 69-мата задържани, които бяха осъдени в този процес, на срещи с властта на Обединените арабски емирства и обсъжда ли Европейския съюз да призове публично за незабавното освобождаване на тези лица като затворници на съвестта? По е, насоките на за правата на човека на Европейския съд за свободата на изразяване онлайн и офлайн и член 43 следва да се наблюдават конкретни случаи. Европейски съюз, неговите членове поискали са да посетят някой от осъдените. Как смята Европейския съюз да използва економическото си влияние за да се подобри ситуацията с правата на човека. Сега думата и за отговор. Добър ден! Приветстваме въпросите, свързани с правата на човека и по-конкретно Обединените арабски емирства. След като беше приета резолюцията на Европейския парламент през 2012 година, ОАЕ реагираха е, с сърдито и възоснова на тази резолюция и отчасти възоснова на процесите в е, Шенген, ОАЕ се съгласи да създаде неформална работна група и това е форумът, на който се обсъждат много от тези повдигнати въпроси. Сега по-конкретно е, на вашия въпрос е, за масовия процес, разбира се, Европейския съюз и мисията в Абу Даби поиска да бъде наблюдател на процеса, но това не беше разрешено. Въпросът за 69-имата задържани непрекъснато се повдига пред властите и в момента не смятаме, че е уместно да призоваваме публично за е, тяхното освобождаване. Разчитаме на дипломатическа дейност. Що се отнася до искането за посещение, Европейският съюз няма практика да посещава затворници в ОАЕ. Ние през май на заседанието на групата поискахме разрешение. Решението за затвора се взима от тях и разбира се, не беше разрешено да посетим затвора, в който са задържани 69-те. Души, ние ще поискаме да посетим друг център и се надяваме да бъде дадено разрешение. Европейският съюз не, е, няма информация за посещения от е, на тези затворници. Ние ще продължим да работим с тези власти по съответните е, канали. Както споменах, това е работната група и там ще застъпваме тезата за правото на справедлив процес – и ще настояваме докладчиците на ООН да бъдат допуснати и властите на ОАЕ да се отнесат сериозно към техните препоръки и да ги изпълнят. По отношение на последния въпрос за економическото влияние имаме ние създадахме делегация в Абу Даби едва през 2013 година и делегацията на Европейския съюз сега работи за координация на позицията на държавите членки относно правата на човека и ще продължим да работим в тази насока. Разбира се, разполагаме само с някои дипломатически инструменти и да не забравяме, че държавите членки имат много по-силно влияние. И те би трябвало да бъдат призовани да използват своето влияние пред властите на ОАЕ и ако вземем предвид, че освобождаването от изискването за шенгенска виза е много полезен в що се отнася до ситуацията с правата на човека. Благодаря. Благодаря. Господин Хенкел не е тук, но мисля, че господин Демес Макер е, може да зададе въпрос от негово име. Въпросът е какво се опитва да постигне, какво предприема Европейския съюз по отношение на преследването на Руинга. Госпожа Естер Немет, имате думата. Благодаря на Европейския парламент, че продължава да проявява интерес към състоянието с правата на човека в Рамар и най-вече на общността Рухинга. Това е едно от основните притеснения в диалога, който Европейския съюз води с Миянмар. На 22 юни тази година Съветът по външни работи прие заключения за предстоящите избори в Миянмар, Бирма, заключенията на съвета, Европейския съюз призовава за провеждането на приобщаващи, честни и прозрачни избори, включително на общността Рухинги, освен това, заключенията посочват, е, че трябва да се намери трайно решение за въпроса за гражданството на рокингите и че това ще е, доведе до разрешаване на първопричините, довели до миграционната криза с рохингите също и да се спаси човешки живот и да се спре трафика на хора. На 14-18 юли 2015 специалният представител на Европейския съюз също постави въпроса за положението с рухингите, включително пред министъра на външните работи, министъра на миграцията и населението и главният министър на съответната провинция Ракан. Той призова да се намери решение за всички в страната, които са живели вече от поколения в страната, за да имате също право на гражданство. Освен това, той се е срещнал и с представители на НПО в провинцията, за да подкрепи изключително важната им работа. Втория диалог с Мяндъл по правата на човека, което се проведе в Непито, също постави на централно място въпроса за рухингите. Въпросите се поставят както в, в Общо събрание, както и в съвета по правата на човека. И ситуацията в най-засегнатата промиция непрекъснато се разискват. Постепенно се разширява помощта за щата Ракан. Дейностите са фокусирани върху образованието, водоснабдяване, здравеопазване, помирителни усилия, както и борба срещу дискриминацията. Помощта за провинция Ракан е на стойност на 35 милиона евро, като хуманитарна, а хуманитарната помощ възлиза на 18 милиона. Освен помощта, която се оказва на рухингите вътре в Мянмар, Европейския съюз осигурява и хуманитарна помощ на бежанците рухинга в Бангладеш и е в тесен контакт с властите в Тайланд, с които е засилен диалога по отношение на положението с рокингите. Тайландските власти поеха силен ангажимент да обърнат внимание на проблема и да се борят по-категорично с мрежите за прекарване незаконно през границата на Рухенгия. Беше изпратено писмо до заместник министър-председателя на Тайланд от 26 май. Освен това, комисията предвиди нови, нови 300 000 евро като подкрепа за рухингите в Индонезия и Малайзия. Върховният представител Могерини също обърна внимание на миграционната криза, пред която са изправени както и Европа и Юго-Источна Азия по време на среща, проведена неотдавна. Тя посочи какви са приоритетите, включително бедността и условията на живота както и необходимостта за борба срещу каналоджийството още в държавите на происход. Сътрудничество с международни партньори за намиране на решения също е особено важно. Следва да имаме предвид и а, колко важен е въпросът за сигурността в борбата срещу а, трансграничната организирана престъпност. Благодаря много. Нещо искате ли да допълните? Aan mijn collega Henkel die de vraag heeft gesteld. Благодаря на представителя на съвета за отговора. Ще предам отговора на моя колега. Благодаря. It is very clear, yes you can you can Да, господин Обраен може да отговори. Благодаря за този въпрос. Европейския съюз винаги повдига въпроса за изтезанията, когато разговаря по темата човешки права с страните от Централна Азия. През последните няколко години винаги сме повдигали въпроса за изтезанията в разговорите с страните от Централна Азия. Тук мога да споменат Туркменистан и Таджикистан. Разговори с тях имаше миналия месец. Е, Казахстан и Узбекистан. Разговорите с тях бяха миналия ноември. Разговаряли сме и с други държави. Винаги сме говорили за правата на задържаните, правата на борците за човешки права, журналистите. Е, имаме конкретни препоръки към правителствата на страните от този район. Тези препоръки са насочени към превенцията на изтезанията. Естествено, препоръките са различни според положението в е, съответната страна. В някои случаи има конкретни стъпки срещу изтезанията. Искаме да поздравим тези държави. В други страни от района обаче напредъка е много по-малък. Няма мярка, която да бъде насочена към всички държави в региона. Ние призоваваме правителствата да приемат различни закони и да лансират различни политики, които да доведат до намаляване на случаите на изтезания. Какво мога да спомена тук? Има, например, приемане на законодателни реформи, според които използването на мъчения е криминално престъпление, закон според който в съда не може да се използва изтезание, ратифициране на протоколи и конвенции, свързани с забраната за изтезание, мерки свързани с мониторинг на местата за задържане, обучение относно превенцията на изтезанията сред служителите на местата за лишаване от свобода, обучение на полицаи, служители на правоохранителните органи, обучение е, за адвокатите, юристите, инсталирането на камери в местата за лишаване от свобода, ратификацията на протокола от Истанбул – защита на жертвите на изтезания. Освен това препоръчваме и мерки с наказателен характер. Онези, които са отговорни за извършването на изтезания, трябва да бъдат изправени пред съда, да им бъде потърсена отговорност. Освен това, правопра правоохранителните органи трябва да спазват законите. Има напредък в някои страни на региона, както вече казах, но картината е доста разнородна и в много части на този регион не се прави е, достатъчно, за да се разследват е, различните видове жалби и оплаквания. Няколко примера ще дам за различни проекти. Има 3 годишен проект с е, Федерацията за човешки права от Хелзинки. През 2013 година има пък три годишен проект започна тогава 3 годишен проект с Казахстан и Таджикистан. Има проект, който е насочен към справяне с насилието, срещу деца в центрове за лишаване от свобода в Казахстан, Таджикистан и други места. Една инициатива от миналия октомври, е, на която се събраха 70 представители на гражданското общество. Там имаше юристи, омбудсман, е, представители на Върховния съд, е, Та на тази инициатива се, се обсъди превенцията на изтезанията. Има проекти в Киргистан, свързани с изграждането на капацитет за справяне с проблема. Това са само отделни примери. Естествено ще продължим диалога с тези страни и ще оказваме натиск за допълнителен напредък в това отношение. Благодаря господин Оштравичус. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за това, че предоставихте тази информация и аз съм убеден, че тази тема трябва да продължи да се обсъжда на всички срещи между представители на Европейския съюз и представители на този регион. Имам предвид Централна Азия. Мисля, че трябва да се продължи натиска върху политиците от централно-азиатските страни, трябва да се направи нещо повече. Е, и е добре да се предоставя информация за положението. Всички знаем, че ситуацията е изключително неудовлетворителна. Властите използват форми на изтезания, които са изключително завуалирани и прикрити, особено когато става дума за политически затворници и е, някои други затворници поради убеждения и тези практики са абсолютно неприемливи. Благодаря, казва председателката, благодаря на всички вас, благодаря за това, че дойдохте. Надявам се, че ще имате едно полезно и приятно лято. Благодаря на преводачите и ще се видим на следващото заседание на 22 септември.